Eh, παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Добър ден, уважаеми колеги. Нека да започнем след обедното заседание. Ще се концентрираме само върху една тема – преговори за многогодишната финансова рамка и полки, които могат да бъдат извлечени. Господин Обрих на английски. Имате думата. Благодаря. Ще говоря на полски. Е, опиния, którą ja przygotowywałem, jest опиния... Становището, което съм подготвил, е становище по доклада по собствена инициатива, който беше подготвен в Комисията по бюджет. Този доклад в Комисията по бюджети става дума за опита в него, е, за опита, който беше е, натрупан от е, преговорите по многогодишната финансова рамка. Становището, което ние подготвяме в тази връзка е много кратко и препраща към някои основни елементи, които са свързани с подготовката за многогодишната финансова рамка. И тук естествено възниква следният въпрос. Как можем да се позовем на различни елементи и обстоятелства, възникнали по време на преговорите. И ние тук що научихме, че съгласно договора, имаме предписана процедура, която изисква изключителното съгласие на Европейския парламент. Става дума за съгласие по документ, подготвен от съвета на министрите. Така че първо, ние сме единни по Първото предложение на комисията Шура, след това имахме политическо становище от месец февруари в съвета и това беше, така да се каже, всичко съгласно разпоредбите на договора, след което започна разискването, дискусията в съвета на министрите и парламента. Разбира се, възоснова на политическото становище на Европейския съвет. В Европейския парламент ние бяхме убедени, че това, което се предлагаше от комисията като съдържание съответства на предложението на парламента. Тук е, става дума най-вече за това, че ние имаме две процедури. Първо, процедурата за подготовка на финансовата прогноза, финансовата рамка и след това втората процедура подготовка на правното основание или на правната основа за европейската политика в плановия период. И тук в моето становище ясно се показва, че тези две процедури трябва да бъдат разграничавани в правно отношение. Тоест дискусията по МФР трябва да се провежда отделно от дискусията по регламента. Това в правен смисъл. Освен това, в становището се посочва, че въпросите, свързани с средствата за политиката на сближаване, ще трябва да се основават най-вече на анализи от предходните години, които доказват доколко тази политика съдържа импулси за растеж. Съгласно моите изявления има различни трудности и заплахи, които възникват от липсата на средства по Кохезионния фонд. Тоест в края на годината няма да има достатъчно средства, за да се платят сметките. Тези средства се прехвърлят за следващата година и това води до там, че МФР може да създаде много проблеми в рамките на кохезионната политика. Възможно е плащания, така наречените клеймс от е, държавите членки да не бъдат заплатени. И в становището се посочва следното ход на преговорите по МФР, след това регламент, след това отделни дискусии по двете и след това въпроса свързан с средствата и по-точно с недостатъчните средства. Благодаря. Yes, please. Uh, now... Uh, да, давам думата на докладчиците в сянка. Госпожа, извинете, не, Франсуа Альфонси. Готов ли си? Окей. Okay. Мис Корнелия Ернст, so the floor is yours. Корнелия Ернст. Казвам се Констанца Крел. Това е друга група. Знам си името. Мисля, че всички го знаят. Аз съм докладчик в сянка на социалистите и демократите. Ми няма, не пише тук, извинявайте. Аз аз съм от е, групата на социалистите и демократите. Все още се казвам Констанца и съм докладчик в Сянка. Искам да благодаря най-сърдечно на Ян. Това е много бързо изготвено становище. И съм съгласна изцяло с всичко, което той изложи. Имам само един проблем – като парламент ние се наложихме това, което е, е направено в процедурата по съвместно вземане на решения да бъде спазено. Е, комисията по бюджети помоли да не се смесват нещата, въпреки че е, държавните и правителствените ръководители на тяхната среща на върха преди това бяха приели доклада. Имаше някои проблеми, свързани с преговорите в триалозите, обаче аз не знам, може би това ще може да се формулира в изменение, свързано е с Performance Results, защото всъщност тук имахме процедура по съвместно вземане на решения и решението на държавните и правителствените ръководители и Приемането от нас на цифровите данни за МФР доведе до там, че ние не можехме да отхвърлим перформанс резерв. Отхвърлянето на този резерв е, би означавало адаптиране на финансовата рамка. Как е, това обаче може да стане финансови решения да е, не оказват въздействие върху нормативните актове, не ми е ясно. Е, не знам как бихме могли да формулираме това, защото това беше наше собствено решение е, финансовите цели на МФР да бъдат приети и е, да Говорим само за някои несъответствия по същество, но ако съдържанието оказва въздействие върху цифровите данни, е, всичко не, това не функционира. Може би Ян има идея как бихме могли да формулираме по-добре текста. Аз е, бих е, възприяла такава формулировка. По принцип, тук е, средствата за кохезионна политика в настоящата МФР са съкратени и това всъщност няма нищо общо с първоначалното предложение на комисията, а именно регионите, които имат е, много добри резултати, да имат възможност да получат допълнителни средства. В крайна сметка това не е включено в перформанс резерв и имаме отлагане за след 2020 е, година. Мисля, че трябва да покажем, че е добре да създадем специална комисия, защото засегнатите комисии става дума не само за регионалната комисия, но и други комисии, те да могат от самото начало да влязат в контакт с онези, които са обсъждали цифрите във връзка с бюджетната рамка, участвали са и много активно в процеса на вземане на решения. Така че си струва да се запише в становището, това да се а, е, направи следващия път. Благодаря. Е, Благодаря. Алфонси. Oui. Е, bon, crois dire Благодаря ви. Мисля, че по основното сме съгласни. Написаното от господин Олбрихт, както и казаното от Констанс, е точно така. Ние наистина сме много разтревожени от финансовите ангажименти в многогодишната финансова рамка и по-конкретно политиката на сближаване. Мога да предложа добавен текст на господин Олбрихт в трета точка относно енергийната политика. Там имаме списък на основните цели на политиката на сближаване, растеж, заетост, публични инвестиции, социална политика, мисля, че можем да добавим и енергийната политика. Благодаря ви, благодаря и за доклада, който нашата група подкрепя. Please, uh, Mrs. Smith. Госпожа Смит. Мерси боку, мисъл президент. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да благодаря на Ян Олбрихт за становището. Той е много сбито и отразява проблемите, на които се натъкнахме при договаряне на МФР до 2020 година. Непрозрачността на преговорите, резултатите, които са трудно разбираеми за гражданите, това са слабости и са слабости изобщо на демократичната процедура. Държавните ръководители обикновено преговарят нощем като търговци на черния пазар и всяко евро се разглежда внимателно, за да отговаря на националните цели. Това според мен не подхожда на Европейския съюз. Също времено новият Европейски парламент ще трябва да се опита да спаси европейските интереси и да се бори срещу националния егоизъм. Но така или иначе, ние сме ограничени от мандата на тристранните разговори. Мисля, че ние страдаме особено много. Едва ли има друг регламент, който така да е дискутиран от Европейския съвет. По териториалното сътрудничество разговаряме в моята политическа група, не видяхме обаче напредък. Ние има, искаме 100% от разпределението за териториалната политика. Освен това, искаме Интерек, програма за кредитиране, но това ни беше отказано. Въпреки това, парламента се придържа към заявените цели. Искам да благодаря и на нашия председател, госпожа Хюбнер, да благодаря на Олбрих, на моя колега от Комисията по бюджети, Алан Ламасюр, който стигна възможно най-далеч, доколкото това беше постижимо от парламента. Искахме да запазим бъдещите инвестиции, да помагаме на най-лишените, да се насочим към растежа и научно-изследователските програми и съответно подпомагането за тях. Трябва да работим така, че всяко евро да допринася за тези цели в максимална степен. Същевременно си задаваме въпроса как държавите членки могат да направят е, истински прогнози, така че да не се бюджетира краткосрочно. Необходима е по-голяма солидарност също така, защото виждаме, че ситуацията става все по-катастрофална. И фонда за солидарност на Европейския съюз е твърде недостатъчен. Нето защо трябва да разширим нормите, така че да има по-голяма достъпност. Необходимо е също така да имаме собствен ресурс, да не зависим от благоволението на държавите членки. И бъдещия парламент, разбира се, трябва да зачита политическия избор, направен от гражданите, но трябва да се обсъдят теми като Фонда за солидарност. Uh, Някой друг иска ли думата? Господин Нистелрой. Ja, dank, dank u wel. Ik had de tekst van tevoren al kunnen lezen, dus... Благодаря. Нямах възможност преди това да прочета текста. Важно е, обаче, да се отправи сигнал, че се включва 4 и 5 и сега, като се премине от, новата фаза на плани... от старата фаза на планиране към новата фаза на планиране, ще трябва да проявим повече гъвкавост в действията и в а, новия период на планиране да се осигури а, тази гъвкавост в продължение на няколко години. Някои плащания обаче не бяха извършени. Не казвам, че всичко протече лошо, че няма подобрение, но трябва да установя, че има все още несъбрани плащания. Комисията знае какъв е размерът на тези суми и знае, че те се отразяват върху бюджета. А тези е, несъбрани вземания са от години и тук ще трябва да се намери добро решение, което да може да се съобщи на гражданите. Гражданите са на мнение, най-често по отношение на споразуменията в съвета, че не се извършва добро управление на средствата. Естествено, че ние можем да извършваме такова управление, но съветът малко е, лекомислено е, постъпи с тези средства и с сметките, които трябва да се платят. Ян каза вече, че това е обект на много голяма загриженост от наша страна. Не става дума за реформа на системата, защото, както казах, хората очакват политиката да им предложи решение. Не става дума за реформа по средата на пътя, някъде 2018 година. Трябва да се концентрираме по-скоро върху връзката между това, което става в държавите членки, в регионите. Трябва също да се замислим за съфинансирането, което е необходимо и разбира се за това, което става на европейско равнище. В тази връзка мисля, че трябва тези неща още веднъж да се обсъдят. Благодаря, господин Албрихт zebrać Państwa uwagi, to mamy do czynienia po pierwsze z sytuacją, w której Първо, става дума за това, че Европейският съвет е приложил процедура, която не е съгласно договора. Първо, подготвил е основа за становището за финансовата прогноза и освен това беше изготвен мандат за преговори за съвета на министрите. Нищо повече. Значи мандат за преговори и ние след това се занимахме с него в рамките на триалога. Този мандат за преговори естествено беше огласен публично и това доведе до там, че бяхме поставени пред свършен факт. И точно това е проблема. Този мандат, след като ясно се казва какъв трябва да бъде размера на перформанс резерв, което от своя страна е свързано с плащанията, при това положение този мандат за преговори е, е разглеждан по-нататък от съвета като задължителен – и за нас като парламент това не би трябвало да има значение, защото става дума само за мандат за преговори. Той не е подготвен от нас, а за съвета на министрите. Трябва обаче да се каже, че в него има доста елементи, като например М плюс 3 резерва за изпълнение. Там плащанията се отлагат за 2021, 2022 и 2023 година, което има много голямо въздействие. Целият този климат, който беше създаден около мандата за преговори, предопредели решението, все едно, че то вече е взето. И е, в моето становище аз съвсем ясно посочват, че подобно нещо не може да се разглежда като решение. Трябва да се запознаем много добре с процедурата, трябва да видим какво е мястото на мандата за преговори в нея и да не приемаме, че решението е взето. Към този момент различните процедури, политическите становища и решения са е, смесени по недопустим начин, което има много голямо въздействие. Разбира се, въпросът за енергийната ефективност беше засегнат. Това също би могло да се включи в тази точка. След това, е, казаното от госпожа Санче Смит, тя описа много подробно, има един елемент, който ми дава повод да кажа следното на председателството и на секретарията. Аз съм член на комисията по бюджети. В качеството си на такъв аз получавам точни статистически данни за разходите в кохезионната политика. Като член на комисията Регия аз не получавам такава справка. Желая всички данни, които комисията изпраща на комисията по бюджети, да ги изпраща и на нашата комисия по регионално развитие. Вчера а, получих такива данни, а доколкото разбирам, всички трябва да ги получат, ако е така, е чудесно. В а, моята политическа група аз получих тези данни като член на бюджетната комисия. Териториалното сближаване, Мари Терес говори за това. Добре, а, 6% успяхме да отвоюваме обаче ако погледнем статистическите данни и как е, ви са били разходите 2007-2013 година, нивото е катастрофално ниско, много ниски разходи. Що се, значи това, което е аргумент за съвета, да не увеличава разходите за териториално сътрудничество поради толкова ниската степен на използване за посочения от мене периода. това вече има въздействие върху цялата финансова прогноза. Господин Ламбърт посочва, че някои сметки не могат да бъдат платени. Е, е, господин Дефа говори също тази сутрин по тази тема невъзможност да се платят е, някои сметки и до кога ще продължава това. От доклада става ясно, че в е, сферата на кохезионната политика трябва да бъдат изразходвани още около 120 милиарда, което означава 30% от, от предходния период. И ако това са 120 милиарда, то това трябва да стане е, през бюджетните 2014-2015 година. Ние имаме от 2013 година още неплатени сметки и е, те трябва да бъдат платени през 2014 година. Въпросът е дали ще имаме достатъчно средства за да платим след това сметките от 2014 година. Те няма ли да бъдат прехвърлени през 2015 година и ще има ли достатъчно средства при това положение? Това е несигурност и ако тя не бъде отстранена, и то по много ясен начин, аз бих имал големи проблеми с тази многогодишна финансова рамка. Благодаря. Е, Благодаря, господин Олбрихт. Крайен срок за изменения утре, 12 февруари, на обяд. 24 е февруари гласуването. Закривам заседанието до 4 часа. Ще подновим в 16 часа заседанието с гласуване. Колеги, нека да започнем, защото предстои шеста точка от дневния ред преди гласуването. Това е предложение за изменение на решение по отношение на срока на неговото прилагане с 6 месеца от 1 януари до 30 юни тази година. Става дума за намаляни акцизни ставки в Мадейра и Азорските острови за алкохол и спиртни стоки. Това са отдалечени райони, те имат привилегировани, но би ги нарекла дори така, имат специален статут, бих казал, в европейските договори, договори поради своето географско разположение и поради това, че там има допълнителни разходи за транспорт. Там има и много други неблагоприятни влияния. Затова в регламентите за тях има специално третиране. Един от тях е намалени акцизи на Мадейра и Азорските острови. Това е специална правна процедура, защото ролята на парламент е само консултативна, т.е. ние излизаме само със становище, което е необходимо за изменение на решението на съвета. Координаторите казаха, че тук трябва да се приложи упростената процедура, 46 ти член от процедурата, който ни дава възможност, всъщност не дава възможност да се правят изменения, а да се каже да или не на изменението, предложено от комисията. Искам да попитам дали комисията е съгласна да приеме тази упростена процедура и след това бихме могли да дадем положително становище на това решение. Португалия поиска удължаване на този период, за да могат да използват намалените ставки. Както знаете, Комисията прие нови правила за държавното подпомагане, които влизат в сила през юли тази година. Така че предложението е първо 6 месеца, след това ще влязат в сила нови правила, ще има ново решение на комисията а, за това как може да се прилага държавното подпомагане в тази сфера. Да, затова само 6 месеца. И отново. Иска ли някой да се изкаже? Госпожа Пернер. Благодаря. А, имаше такъв доклад преди време и тогава аз казах, че съм неудовлетворена от него. Радвам се, че казвате, че става дума само за 6 месеца а, дали, ако това отново се разгледа от нас, ще можем вече по същество да го коментираме и да дадем становището си, а не само да гласуваме по доклада и по предложението. Как мислите вие? Значи две неща. Първо, става дума за акцизите върху местно произведен и местно а, консумиран а, алкохол. Не става дума за износ. Още нещо. Удължаването до юли или август, 6 месеца така или иначе, означава, че всяко едно ново решение на съвета, че трябва да бъде подготвено от комисията отново и ще трябва да дойде да мине по същата процедура пред Европейския парламент че новата комисия Реджи ще трябва да се занимае с този въпрос и да излезе с становище по новото предложение. Разбира се, ако има такова предложение, защото то трябва да отговаря на новите правила, които ще зададе комисията за такива случаи на държавно подпомагане. колегата от Баски регион, ако не бъркам, да, ние сме съгласни с ускорената процедура, но няма какво да добавим, така че нека да приемем бързата процедура. Добре, няма никой против, доколкото разбирам тази упростена процедура. Добре. Това означава следното. Можем да сметнем, че е прието това изменение с положително становище от нашата комисия. И така преминаваме към седма точка гласуване. Както обичайно ще тестваме машините. Ако може да сложите своите карти в уредите за гласуване, за да направим пробно гласуване. Моля, гласувайте сега пробно. It's closed and... Um... Край на гласуването. Can go on with the vote. Можем да започнем. Първо гласуваме оптималното използване. Изменение 29. Кой е против устното изменение? За? Против? Приема се компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Приема се 35 за, против, въздържали се. Приема се 34-36 за, против, въздържали се. Приема се 5 за, против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 Край на гласуването. Приема се 45 за, против въздържали се, приема се 46 за, против въздържали се, приема се компромис 7 за, против въздържали се, приема се изменение 50 за, против въздържали се, приема се 51 за, против въздържали се, приема се 52 е, е заличаване за, против да проверим 52. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 53. От... Гласуваме го за. Против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Мисля, че се отхвърля. And it is uh, rejected. Отхвърля се наистина. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се 55 за, против, въздържали се, приема се 57 за, против, въздържали се, приема се 56 отпада. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Да направим електронна проверка, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 и 7 за,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 Гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 на 18. 79 за. Да проверим 79. Някои координатори са променили решението си. 80 за, против въздържали се, приема се. 81 за, против въздържали се, приема се. И 2 за, против въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против въздържали се, приема се. 86 за против въздържали се приема се и 7 за против въздържали се приема се. Компромис 11 за против въздържали се приема се. Компромис 11 беше това. Преминаваме към 91-во изменение. За, против, въздържали се, приема се. И 2 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се и 8 за, против, въздържали се, приема се и 9 за, против, въздържали се, приема се 100 за, против, въздържали се. Нека проверим изменение 100. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването приема се 101 за, против, въздържали се, приема се 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се и 7 за, против, въздържали се, приема се 108 за, против, въздържали се, приема се Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. И 12 за, против, въздържали се, приема се. И 13 за, против, въздържали се, приема се. И 14 за, против, въздържали се, приема се. И 15 за, против, въздържали се, приема се. И 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 устно изменение. Има ли възражения срещу него? Не. Гласуваме изменения текст. За, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се и 24 за, против, въздържали се, приема се 125 за, против, въздържали се, приема се 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 и 30 идентични за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 131. Има ли възражения? Не. Гласуваме изменения. Текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16. За, против, въздържали се, приема се. 134. Езиково изменение. За, против, въздържали се. Имам инструкция да гласувам за, така ме инструктира Ламберт. 135 за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се, приема се заедно с 37, 38. Нека проверим 138. Моля, гласувайте. Vote is closed. And it's rejected 16 to 8. Отхвърля се 16 на 18. 139 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146, 7 идентични за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се 148 за, против, въздържали се, приема се 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се 153 за, против, въздържали се, приема се 154 5 да проверим. Те са идентични. Нека проверим. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. 157 за. Не, 156 за, против, въздържали се, приема се 157 за,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 Компромис 3 трябваше преди това. За, против, въздържали се, приема се. Сега 23-то изменение. Нека направим електронна проверка по 23-то изменение. Моля, гласувайте. Closed. And it is rejected. Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, Нека проверим 25-то изменение. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 и 8 идентични за, против, въздържали се, приема се. И цялото становище, моля, гласувайте.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 Сега гласуваме цялото становище с измененията. Моля, гласувайте. Ah. I have to announce, right, 33 in favor, so... 33 за, приема се. Никой не е против. Има някои въздържали се.

относно макрорегионалните стратегии. Първата точка – половете и втората точка е новата стратегия. Изчакваме гостораторите. Веднага, щом дойдат, ще започнем. Странно е, че не са тук. You want to speak? Yes, uh, Jan Olbricht. Искате думата, Ян Олбрихт. Уважаеми колеги, заседанието продължава. Ян. Има въпрос, нещо, което обясних в първата част на заседанието. Като член на Комисията по бюджети съм получил пълната информация от Европейската комисия относно структурните фондове – Имам всички подробности. Мисля, че тази информация трябва да стигне и до Комисията по регионално развитие. Мога само да кажа, доколкото ви разбирам, че е очевидно жалко, че нашата комисия не е получила тази информация. Нори е тук, доколкото виждам. Хубаво е това, което се изпраща на комисията по бюджети, да се изпраща и на нашата комисия. Разполагате ли с електронен вариант? Мисля, че да. Мога да ви го изпратя.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 Please, Brit Marie, we are waiting for you. Yes. Брит Мари, ние сме готови. Можем да ви дадем думата. Уважаеми колеги, сред нас са колегите, които искат да представят новата инициатива за равенство между половете в региона на Балтийско море. Брит Мари Сьодербери Торстенсън, председател на Уинет, Швеция, е при нас. Марта Хозер Коцмел също е тук. Тя е от Центъра за високи постижения Уинет в Полша и доктор Ева Жимни, Международен форум на жените, Варшавско висше училище по економика. Те ще решат в какъв ред да говорят но ми се иска да започнем темата. Доколкото разбирам, Брит Мари ще бъде първият ни оратор. Is it Okay, thank you. First of all, I really would like to thank you for giving първо искам да ви благодаря за възможността да участваме в заседанието на Комисията по регионално развитие. Много е важно да обсъдим темата за равенството между половете, тъй като това е важен въпрос за Европейския съюз и економическия растеж него. Развитието на инициативата за равенството между половете и подходът на новата политика на сближаване в региона на Балтийско море е нещо, което започна с проект на Уинетейт 2008 до 2011 година. 8 държави членки в 9 програмни области – от всички части на Европа. Идеята беше да се изготвят препоръки за бъдещите политики и стратегията Европа 2020 по социалния и регионалния фонд. Вече разполагаме с тези препоръки. Събрахме и добри примери от цяла Европа. Имам предвид примери за използването на социалния и регионалния фонд. Всички региони, освен това, разработиха планове за действие, които да гарантират равенството между половете и изпълнението на инициативата по региони до 2020 година. Освен това, перспективата е спираловидна. Това означава, че изследователите, политиците, обществените органи и частните компании участваха в развитието на инициативата. Тази регионална платформа за равенство между половете и економически растеж – беше крайният резултат. И въпросът, който поставихме е как да изпълним този резултат в рамките на Балтийската стратегия. Акцентът пада върху равенството между половете и економическия растеж. Финансирането беше от Шведския институт. Швеция беше ръководител на проекта Работихме и с университета в Щечин и Варшавското висше училище по економика, както и Винет. Идеята беше да разгледаме начина на изпълнение на резултатите в Балтийския регион и създаването на партньорска платформа за равенство между половете и регионални политики на растеж. Всичко това за Балтийския регион – Разбира се, ние искахме да увеличим и участието на жените в економическия живот и разработването на нови технологии. Мога да кажа, че вече имаме добри идеи по проекта. Освен това, през декември 2013 година във Варшава се взе решението как да продължим напред. Участваха Естония, Латвия, Германия, Дания. Основната цел е да се увеличи благосъстоянието – а по-целта е да се партнира в Балтийския регион и да се изпълнят целите на стратегията 2020, което означава да се изберат области като иновации и политиката при избори. Съответно има и подтеми като маки и средни предприятия, образование и компютърни технологии. Крайното решение е, че е необходимо да се предефинират политиките за иновации, така че да включим и социалния елемент и елемента на пола. Същевременно изготвянето на препоръки и на планове за действие беше важно. Въпросът, който си поставихме по какъв начин да включим равенството между половете в балтийските държави. Имаме идеи също така за постигането на конкретни резултати, нещо много важно. Една от препоръките е за начините на включване на различните полове в разработването на политики. Тази водеща инициатива ще бъде модел и за други макрорегиони. Сега ще я изпробваме в Балтийския регион, но се поставя и въпроса как да бъдат включени пряко и други макрорегиони. Така че идеята наистина да се разпространи – На 27 февруари 2014 година стартираме инициативата с акцент върху Балтийския регион, платформата за равенство между половете и економически растеж. Това вече е записано в стратегията за Балтийския регион. Успешното изпълнение на стратегията изисква и включването на перспективата равенство на половете в системата на управление и плана за действие. Равенството между мъжете и жените е в сърцевината на Европейския съюз. Същевременно от него има економически и бизнес ползи. За да се постигнат целите на стратегията е важно да се използват пълноценно талантите и на мъжете, и на жените. Благодаря ви за вниманието. Uh, good afternoon. Um, my name is Marta. Добър ден, казвам се Марта Хозер Кочмел и представлявам университета в Щечин, факултет по економика и управление, катедра статистика. От 2004 година ние си сътрудничим с Уинец Фериген в Швеция. И сега сме в процес на създаване на център за високи постижения в Прибалтийския регион. Пет дни говорихме за връзката между равенството на половете, но това никога не е достатъчно. Затова ще кажа още нещо. Целта на краткото ми представяне е да измеря отношенията между растеж и равенство между половете в държавите от Прибалтика. Между 1995 до 2012 се наблюдава растеж на БВП на глава от населението. Това е графиката вляво, а вдясно виждате растежа на БВП. Виждате спада на растеж поради ефекта на световната криза. В Прибалтика индекса на равенство между половете се повишава, което означава все по-голямо равенство. Този индекс бе предложен от ПРООН. Някои от държавите виждат спадане на този индекс 2010 в сравнение с 2005. Пример Полша и Латвия. Защо? безработицата сред жените, която бе причинена от кризата. Ако сравним тези две измерения, растежа и равенството между половете, измерени в този индекс, можем да видим едно положително съотношение между индексите и ПВП на глава от населението. извинете, казва ораторката, отрицателно отношение между тези два фактора. Това означава, че колкото е по-голям растежа, толкова по-низки са стойностите на този коефициент за равенство. От друга страна, има тясна връзка между индекса на равенството между половете и индекса за доходи на глава от населението могат да се забележат две групи при балтийски страни. Първата е по-богатите и след това втората, тези с по-низки доходи, където жените допринасят много по-малко от мъжете за растеж. Защо допринасят жените по-малко за растежа? Един от отговорите е разпределението на времето първия случай тук виждате как се, използва държа... как се използва времето. И тук виждаме, че всички държави в Европейския съюз жените прекарват по-малко време на работно място с заплата и се занимават с повече време, извинете, и уплътняват повече време на неплатени или за неплатени функции. Затова ние казваме, че трябва да се преосмисли идеята за платена и неплатена работа, да се регистрира количеството а, работа срещу заплащане и без заплащане и преразпределяне на незаплатения труд на пазара. Това ще даде по-ефикасна политика за решаване на кризата и насърчаване на растежа в Прибалтика. Това беше просто един пример, който идва от нашите проучвания в Центъра за високи постижения Уинет. Освен това, наистина много се радваме, че работим с толкова опитни колеги, като Ева Руминска Жимни. И накрая идеята на центъра. Този център е международна мрежа от изследователи в Прибалтика, които искат да насърчават научни изследвания, да преподават, е, да изготвят политики, свързани с равенството между половете, новаторството и растежа. Благодаря. Okay. Thank you very much. Благодаря. Искам да благодаря за тази възможност да говоря пред вашата комисия. Казвам се Ева Руминска Зимни от Международния форум на жените, който събира жени, които се занимават с висше образование. Конкурентоспособност, растеж, затова са необходими поне две неща. Първо, да се използват макрорегионите – и техните силни страни. Това е един нов подход на Европейския съюз. И на второ място трябва да се добави липсващото измерение, равенство между половете, и то да бъде добавено в стратегията за економически растеж и регионална политика. Ако подходим към макрорегионите, може да се забележи, че първата стратегия на Европейския съюз е стратегията за Прибалтика но макрорегионите а, са ежедневие. Има традиционно сътрудничество и с други макрорегиони, като региона около Дунав или Юго-Источна Европа. Това се случва без да е налична стратегия за тези региони. Ако погледнем основните цели на стратегиите, растош, растеж, извинете, и новаторство, ще се опитам да ви убедя, че не са вложени в тези цели идеите за равенство между половете. Разбира се, все още се учим, докато работим, но си мисля, че моделът, стратегията за Балтийско море, може да отвори вратата към един нов подход към макростратегиите и да даде добър пример за националните стратегии и местните стратегии. Ако погледнем стратегията за Прибалтика, вратата наистина се отваря, но не изцяло. Част от елементите, които спомена Брит Мари, са факт. Има малки и средни предприятия и само там има такъв поглед към равенството между половете. В други сфери нямаме. Защо? Защото има оперативни програми, структурни мерки, които са разпределени по тази стратегия. Смятам, че сега е времето посредством нашия проект да се подеме тази тематика. Ако погледнем а, женския фактор в растежа, ако можем така да го наречем, може да видите, че той вече се разпознава като такъв навсякъде почти. Защо? Защото жените са основния източник на нова работна ръка. Освен това, идва и факторът многообразие, който носи със себе си новаторство и творчество. Не може да искаме новаторска, интелигентна економика, която да бъде доминирана от мъже. Имаме нужда от многообразие в процеса. И накрая един ясен аргумент, а то е, че Европа не може да си позволи, както каза комисаря Рединг, да имаме отлично образовани домакини. Е, да има възвръщаемост, да имаме много добре образовани жени с а, висок ценз и би било пилеене на средства, да не ги използваме. Трябва да се разгледа и ролята на жените в райони, които срещат економически трудности. Ако погледнем жените в тези райони, може да видим, че там жените са водещата сила. Мога да ви дам пример с Силезия в Польша, един миньорски район. Много скоро 45 процента от населението ще бъдат жени. Мъжете мигрират, защото търсят жени, търсят работа. Но има и много планински райони а, в Италия, където са останали отново само жени и трябва да възобновяват района. Идеята е жените наистина да участват в обновяването, в туризма и така нататък. Ако говорим за стратегии, големи стратегии, Европа през 20-та година, местни стратегии, стратегии за периода 14-20 година, можем да видим, че равенството между половете почти не е засегнато. Конгреса на полските жени обсъди всички тези райони, воеводства и установи, че в плановете за тяхно развитие не са включени елементите на социопола и не се говори за интелигентна специализация, а регионите точно с това се занимават. Там не са включени идеите за участието на мъжете и жените. Ако попитате защо, защо това е липсваща връзка в стратегиите, можете да видите, че основната причина е, че този тип проблеми, равенството между половете, не се смята за част от економиката. Тоест, това е неутро, неутрална наука, която не се занимава с пола на работещия. Економистите не смятат, че това е естествена част от стратегията им. Ако погледнем стратегиите, те имат елементи на равенство между половете, което е добавено по един много изкуствен начин към самата стратегия на различни нива. Това не интегрира отделните въпроси, не, не интегрира този въпрос в основната част на стратегията, но и в оперативните програми не го включва и в показателите за успех. Например, в Полша имаме показател, който е създаване на работни места в определено воеводство, но след това няма показател за това колко работни места са създадени за жени или мъже, или какъв би бил успеха на насърчаване на предприемачество сред двете групи. Само се дават общите цифри като статистика. Това са последствията за разделянето на ресурсите и финансирането на проектите и програмите. Забелязахме, че това не работи добре в предишния цикъл, където много от тези е, случаи не са включени в този процес, където има и стратегия и финансиране. Това не отговаря на казаното, че това измерение е много важно за растежа и се свърза а, с а, растежа, както каза колегата Хозер Коцмел. Економистите, хората, които се занимават с равенство между половете, говорят различни езици, говорят с а, различни определения, имат различни срокове за своите дискусии, така че нямат обща платформа а, за дебат. Така че един от основните аспекти на проекта за Прибалтика ще бъде да се създаде точно една такава платформа на ниво макрорегион, така че различните групи да могат да обсъдят а, а, този общ език. Е, Наличието на повече жени на ниво вземане на решение ще помогне много. Няма да говоря повече за това. Само 3% от председателите на управителните съвети на фирми са жени и това трябва да бъде променено. И накрая, нека да погледна предизвикателствата за периода 14-20 година. Едно от основните е, е да има научни изследвания, които да са насочени към разработване на политики. Идея да се е да се проблематизира тази тематика, за да има новаторска, интелигентна економика в Прибалтика. След това създаване на партньорство и диалог сред различни групи а, и да се идентифицират индикатори за успех, които не включват равенство между половете и подпомагане на държавите да подготвят конкретни препоръки. ще бъде наистина много полезен и центъра Уинит, който представихме. Надявам се от 3 години този етап да имаме наистина резултати, които да споделим с други е, райони. Източна Европа, изобщо Дунавския регион. Благодаря ви за вниманието. И аз благодаря. Искам да дам думата на Яна Обрихт. Благодаря ви, госпожо председател. Мога и на полски да говоря. Сега ще говоря с вас е, на полски, защото две трети от е, докладчиците са полекини. Имам да направя три коментара, но първо един въпрос. Бихте ли ми пояснили следното нещо? Как е, разбирате следното. Аз не разбрах изцяло за платения и неплатения труд. И е, третото R. платен и неплатен труд. Повтарям още веднъж, този факт трябва да намери отражение и след това още един аспект, на който искам да се спра. Според мен е, това е доста провокиращо или поне изглежда да е провокиращо, но не е така. Въпросът е следният. Става дума не само за жените, става дума и за становището на мъжете във връзка с добрата балансираност в изцяло почти женските професии. Тук вие имате ли също предвид, че някои професии, които се упражняват предимно от жени, т.е. които са феминизирани, не трябва да са феминизирани в такава степен. За мен това е много важен процес. И още един трети коментар. Искам да се спра не само на макрорегиона Балтийско море, а изобщо говоря по принцип. Имам предвид, че от страна на женските организации е необходимо да се покаже, кога а, трябва да се вземат предвид а, решенията в Европейския съюз по отношение на жените? Имам чувството, че много често се подхожда изкуствено. Авторите на различни проекти трябва да а, включват а, е, и перспективата, свързана с половете. Това е много важен елемент на проектите. При някои проекти обаче това като че ли изкуствено се вмъква и за това искам да чуя от вас как следва да се процедира наистина тук нещата са свързани и с много разходи. Ако всеки път трябва да се обосновава къде е перспективата свързана с половете, според мен това е малко прекалено. Аз идвам от Силезия, познавам много добре условията там. Е, Силезия е класически пример за това, че жените а, е, се налагат на трудовия пазар, е, казва се с богом на патриархалната система. Добре, добре е, че жените работят, това е едно от най-големите предизвикателства. Е, много ви моля, пояснете ми обаче тези основни дефиниции. Един пример. Когато се изгражда магистрала и трябва да се докаже как строежът на магистралата оказва въздействие върху равното третиране на мъжете и жените, това е конкретен пример. Смятам, че този пример наистина е малко прекален. Но има случаи, в които е много важно да се включи тази перспектива. Важно е да се покаже въздействието върху е, цялото семейство а има проекти, при които този компонент е изкуствено превнесен. Господин Нилсън. Благодаря. Ян говори на своя матерен език, аз ще направя същото. Първо искам да задам един въпрос. когато става дума за макрорегионалните водещи проекти. Една от целите трябва да се състои в това да се прехвърля опита от регионалното и местното равнище на по-високите равнища. Най-вече е, регионалното равнище се занимава с е, проектите, там се пораждат тези проекти и може би това е една от е, най-важните цели на макрорегионалните проекти. В Северна Швеция аз установих следното, а именно, че наистина е важно да се спазват някои критерии. Скоро в моя регион, по-точно преди 6 години, имахме един проект Жените предприемачи и в рамките на този проект установихме следното. След няколко години имаше мейнстриминг в програмата. Това беше нещо, което се разбира от само себе си за всички. И една от причините беше, и това е видно от оценките на проекта, че жените на село а, и в провинцията създават малки и средни предприятия и те а, се е, установяват за по-дълго време на пазара от предприятията, учредени от мъже. Така че е, се установява една по-голяма подкрепа между жените, отколкото между мъжете. Има множество положителни резултати и за това резултатът беше мейнстриминг, като това подпомага растежа в региона. Благодаря, господин Ван Нисълрой. Благодаря. Естествено е важно в Балтийския регион да се пояснят въпросите свързани с равнопостановеността между половете и мястото на жените. Имам следния въпрос. В различните държави членки съществуват подходи, също така може да се каже, че това се отнася за Европейския съюз и извън него, но нищо не се научава за тези подходи. Добре, в стратегията за Балтийския регион държавите се задължават да предприемат конкретни стъпки. Бихте ли казали как точно протича сътрудничеството, има ли задължителни дейности – например в образованието. Това е много важна точка. Предвид на факта, че се предлага повече е, равнопоставеност и повече шансове. Благодаря. Яцек Курски. Благодаря, госпожо председател. Аз е, съм изпълнен с доста големи колебания. Като поляк естествено се радвам, че тук имаме представителки на Полша и че те представят а, е, съответни проучвания и че притежават академични титли. Добре, обаче темата, с която се занимаваме, поражда много въпроси у мен. Полската държава естествено е член на Европейския съюз, но мисля, че поляците преди няколко години не гласуваха за този Европейски съюз в референдума. Аз имам впечатление, че Шуман и Алчиде де Гаспари биха се обърнали в гроба, ако чуят какви са грижите ни сега в Европейския съюз. Общ пазар, свободно движение на услуги, на капитали, на работници но всъщност е, не става дума за някакви изкуствени критерии, които Европейският съюз е, трябва да урежда. Това са фикции, ако се говори за такива изкуствени критерии. Като еврореалист аз имам впечатление, че моделът на Европейския съюз трябва да а, е, бъде защитаван от а, прекалено усърдните му представители. Да, равнопоставеност на половете, кохезионна политика, Балтийски регион, местно равнище, регионално равнище. Тук нямам какво да добавя. Държавите членки правят всичко, което е по силите им. Жените след отпуска по майченство да могат отново да се върнат към своите професии и да се създадат съответни финансови възможности за семействата след раждането на деца. 2,5 деца получава една поликиня, която живее в Великобритания, а малко над едно дете статистически е цифрата за Полша. Виждате, че има разлика. В Всъщност става дума за 20-25 е, евро на дете е, като детски надбавки, а в други страни е 150 е евро. Всъщност в Польша това са фактите, така че аз не искам да крия, че имам смесени чувства по този въпрос. Аз самият съм от Данск, южната част на Балтийския регион. Нямам впечатление, че хората от този регион сега имат по-големи възможности, ако се предлагат свръхрегулационни мерки за участието на жените в трудовия пазар. Благодаря. Преди да дам думата на следващия раптор, може би на комисията, искам да кажа нещо на господин Курски. Ние, жените, всъщност предлагаме многочислена работна ръка и ако не използваме е, тази си възможност, е, тази сума от 25 евро детски би била твърде малка. Исках да взема отношение по Балтийската стратегия. Ясно е, че тя обединява държавите от определен регион, но се поставят множество въпроси, някои от тях принципни, а именно въпроси за равенството между половете. Uh, времено комисията естествено подкрепя тази идея при разработването на плана за действие има проекти. Един от тях конкретно също беше подкрепен. Това е проект в образованието и този проект е включен в програмата Quick EGA. Има и други инициативи, които са от интерес. Но разбира се, ще трябва да имаме предвид и насоки като иновации, маки и средни предприятия. Те се обединяват, за да разгледат заедно някои от тези проблеми. Стана дума и за управлението. Сигурно знаете, че комисията в момента разработва и до края на месец май трябва да приеме съобщение за макрорегионалните стратегии. Необходимо е те да се изпълняват от държавите, пожелали да имат собствена стратегия. Необходимо е също така да се поеме по-голяма отговорност за тези стратегии на различните нива на управление. В съобщението обръщаме внимание на отговорността и съответно предложенията на Комисията за по-добро решение на хоризонталните проблеми. Според мен нашия форум е добра платформа за разисквания и отправяне на предложения. Знам, че Уинет присъстваха на последния форум в Вилнюс. Ето това е още един начин неправителствените организации да споделят своите тревоги и да се опитат да разширят обхвата на разискванията. Ние, разбира се, искаме да насърчим НПО да участват възможно най-активно е, в семинарите, които се организират. Накрая искам да кажа няколко думи е, за разпространяване на добрите резултати от този до някъде пилотен проект – ние трябва да се възползваме от тях, те да се впишат в макрорегионалната стратегия и да се използват от други макрорегиони в бъдеще. Именно това смятаме да направим. Сега има четири макрорегионални стратегии. Това е, исках само да потвърдя че ние сме включили това измерение в Балтийската стратегия. Това е хоризонтално измерение, залегнало в всички наши инициативи и програми. Uh, uh, uh, Благодаря. Обръщам се към колегите от Винет. Може би желаят да отговорят. Okay. Britt-Marie will start to comment and um, first I start with Jens. Първо, може би, трябва да започна с въпроса на Ян. Най-важното в нашата работа е да се стигне до действие и да разпространим наученото, така че то да стигне до всички райони в Балтийския регион, но също така и изобщо да се използва от макрорегионите. Нещо друго, което мога да добавя, е, че тази водеща инициатива получи подкрепата на национално ниво и в Польша, и в Швеция така можем да се чувстваме сигурни, че ще направим следващата стъпка и че в крайна сметка ще има равенство между половете и в Балтийския регион, и в Европейския съюз. Говорихме доста за образованието. Един от важните въпроси е как да направим така, че във всяка тематична област на стратегията Европа 2020 и на Балтийската стратегия този въпрос да присъства. Ето защо е много важна тази спирала на четирите участника. Необходимо е педагогиката на социалния пол да бъде застъпена от детската градина до завършване на университета. Така че децата да бъдат свободни, да не ги спира половия стереотип и да могат да избират своя социален пол без никакви ограничения. E, ja jako statystyk chciałabym się odnieść, e, podzielić kilkoma takimi technicznymi. Като говорим за статистика, може би трябва да се спра на няколко технически въпроса. Стана дума за платения и неплатения труд. Какво се има предвид? Знаем, че от една страна, когато сме на трудовия пазар, получаваме възнаграждение за труда си. Но когато работим у дома, домашната работа не получава такова възнаграждение. А във всички европейски държави жената прекарва голяма част от времето си отдадена на домашни задължения. Това се отразява и на бюджета. Можем да направим сравнение – да се водим от принципа, че трябва да се преосмисли изобщо идеята за възнаградения труд. Според мен е необходимо да се направи преоценка, да се изчисли бюджета и всички да се ангажират в домашния труд. Същевременно резултатите от един такъв анализ показват, че колкото по-активно мъжете участват в къщната работа, толкова по-добър е баланса. Поне това се наблюдава в Балтийския регион. Ето защо трябва да насърчаваме и мъжете, и жените – Необходимо е също така жените да могат да работят в висококачествени отрасли и да бъдат енергично насърчавани да избират и сферата на новите технологии. Там, където възнаграждението е два пъти по-голямо в сравнение с средното за Балтийския регион. Благодаря ви. Аз ще отговоря на английски език, за което се извинявам до някъде. Доколкото разбрах, господин Курски се притеснява за това дали Европа трябва да следва модела от времето на Аденауер – Необходимо е да уточня, че Европа от тогава насам много се е променила. Европа вече е корено различна и позицията на жените също се е променила. Мястото им в стопанския живот, амбициите, мечтите за съчетаване на семейния и професионалния живот. И това е съществено за описваните от нас стратегиите. За да имаме интелигентна и конкурентоспособна Европа, трябва да се възползваме от женския потенциал. В противен случай, наистина ще загубим и няма да изпълним целите на Европа 2020. Та, нека отчетем, че Европа се е променила през последните 50 години. Демографските данни ясно посочват, че жените които нямат работно място, обикновено нямат и дете. Това показват данните на ОИСР и на други организации. Всъщност промяната в тенденцията се е случила в средата на 80-те години. Преди това жената е търсила някакви буфери и обикновено при сключване на брак жената се е прибирала от дома. Но сега всичко е много различно. И жените, които нямат работно място, както казах, обикновено не раждат и деца. В Швеция и други скандинавски държави се правят опити и самите политики да се променят, за да има по-добър баланс между семейния и професионалния живот и за мъжете и за жените. По времето на Аденауер Концепцията е била мъжете да имат сигурна работа, жените да ги подкрепят като си стоят у дома. Но сега всичко това се е променило и ние искаме да разработим тези нови стратегии за Балтийския регион. По този начин ще ги проверим. Нека се спра и на предприемачеството. Ясно е, че това е много динамичен сегмент – при разкриването на работни места. Не е достатъчно да кажем, че и мъжете и жените могат да бъдат предприемачи. Обикновено жената, освен че трябва да работи като предприемач, трябва да се грижи и за семейството си, за децата. Това поема енергия и е необходимо да го имаме предвид. Не може да слагаме мъжете и жените на един кантар. Примерно, ако в Польша една жена, която няма работа, реши да се отдаде на предприемачество, тя рискува да загуби обещетенията си за безработица. Поема риск. Социалната и защита намалява. И това са концептуални въпроси, на които трябва да даде отговор самия проект. Освен това, разполагаме и с емпирични данни, които показват, че ако жената си остане от дома, за да гледа децата и се разчита само на социални помощи, това просто не работи. Защо? Защото резултатът от едно такова поведение не е достатъчно положителен. Обикновено политиките са излизат много скъпи, ако се опират на такъв принцип. И накрая, ние трябва да гарантираме на жените възможности да се възползват економически при раждането на дете. Но в Польша виждаме, че това не работи. Може би е време, следователно, да променим подхода и да направим така, че жените да не бъдат включени изкуствено в стопанския живот. Не можем да ги принуждаваме, а трябва да търсим някакъв интегриран подход. Да вземем транспорта. Вие дадохте примера с магистралите. И тук трябва да се помисли за различните полове. Да вземем обществения транспорт в градовете, например. Тук също трябва да имаме предвид равенството между половете при обществения транспорт и в градовете, и в регионите. Един такъв подход ще ни позволи да търсим решение на проблемите на макрорегионално ниво. В случая проектът засяга балтийските държави. Ние се опираме и на националния контекст, но така или иначе въпросът ще бъде разискван от регионите в Польша. Благодаря ви. Много ви благодаря. Ако няма други изказвания, бих искала да приключим работа по тази точка в дневния ред и да преминем към следващата точка, десета. Представенето на стратегията на Европейския съюз за региона на Адриатическо и Юнийско море. Доколкото разбирам, стратегията в момента се разработва. Давам думата на комисията да я представи. Hello, thank you very much. Good afternoon, everybody. Good evening, everybody. Um, Добър ден. Имам представяне с PowerPoint, кратко, където ще направя преглед на подготовката за новата стратегия за региона на Адриатическо и Юнийско море. Ще кажа какви са следващите стъпки в подготовката на тази нова стратегия. Основата за тази стратегия може да се намери в много различни инициативи за сътрудничество в Юнийския Адриатически регион. Мога да спомена Адриатическо-юнийската инициатива и нейните форуми, които започнаха 2000-та година, инициирани от 8 страни Албания, Босна, Херцеговина, Гърция, Харватия, Италия, Черна гора, Сърбия и Словения. Вече 14 години сътрудничество между тези страни започна с инициатива за стабилизация на района като постконфликтен район и се разви в една междуправителствена инициатива където може да се развива тази инициатива. В резултат от тази инициатива първо беше морската стратегия за Вия Адриатика, подготвена от Европейската комисия през 2012 година, която надгражда Европейския съвет от 14 декември 2011 година, 12 година даде мандат на Европейската комисия да подаде нова макроекономическа стратегия за Виадриатика и Унийски регион до края на 2014 година. Трябва да се подчертае, че с мандата на Европейския съвет, даден на комисията, това подлежи е, на цялата концепция за такава макростратегия, поискана 2011 от съвета пред комисията, която трябваше да бъде представена от комисията през юни 2013 година. Мисля, че ще е добре да кажа няколко думи за тази оценка. Тя бе публикувана през юни 2013 година там всъщност се казва, че всяка една нова стратегия може да бъде разглеждана само ако има истинска потребност и добавена стойност за добавянето й между държавите членки и трети страни, ако чисто географски това е възможно. На второ място, всяка нова стратегия трябва да се съсредоточи в ограничен брой добре дефинирани цели, общи предизвикателства и възможности. Така че добавената стойност и фокусираната теория са най-важни. Стратегиите съответно са на стратегиите, които, на, извинете, на държавите, които участват тях, в тях. Така че се поема политически ангажимент и тези държави обещават, че ще има административна подкрепа, лидерство за успешното прилагане на същите тези стратегии. Европейската комисия и националните власти на 8-те държави членки, които се описват в тези стратегии, обсъдиха и посочиха четири основни стълба за развитието в тази сфера. Това са най-важните е, като предизвикателства и като възможности за развитие. Те са морски растеж, свързаност, транспорт и енергийни мрежи, околна среда и туризъм. Има два аспекта, които бяха хоризонтални. Един е изграждане на капацитет, а други е научно-изследователска дейност, новаторство, МСП. Трябва да се подчертае, че морската стратегия, която бе прията от комисията през ноември, бе включена или бе покрита от тази обща макрорегионална стратегия и за това тук има един стълб – който се занимава с морския растеж. Останалите аспекти, които се включват в тази стратегия за морето, са оптимизирани в другите три стълба. Имам предвид транспорт, туризъм, околна среда. От септември до миналата седмица, даже бих казал, бе направена обща консултация сред заинтересованите страни в тези 8 държави всичко това бе координирано от самите държави. По две държавите организираха една държава членка и една държава, която все още не е членка, за да се проведат тези консултации. Виждате по първи стълб Гърция и Черна гора, след това Италия и Сърбия, след това Словения, Босна и Херцеговина и накрая за туризма Харватия и Албания. Също така бе проведена онлайн публична консултация от октомври до януари, като това се случи онлайн. Получихме информация от други институции. Искам да спомена това, което ни изпрати Комитета на регионите. Бе създадена адхок група в комитета по този въпрос. Получихме много интересни идеи от тази група. Економически и социален комитет каза, че ще излезе с свое становище, което също ще подпомогне развитието на стратегията. Така че много идеи ще получим или вече сме получили. И накрая имахме голяма конференция на заинтересованите страни. Тя беше миналата седмица в Атина между 6 и 7 февруари. Беше успешна тази конференция. Близо 900 човека се регистрираха, но поради капацитета на стаята, на залата, можеха да дойдат само 600 участника от целия регион. Имаше много голямо внимание обърнато към тази конференция. Бе открита от господин Самарас, министър-председател на Гърция. Имаше министри а, на откриването комисарите Хан и Даманаки също присъстваха. Тази нова стратегия е под шапката на ГД Реджио, но там помага и комисаря по морски въпроси, имайки предвид този морски стълб, за който говорих посланието. Посланията бяха много на тази конференция. Те бяха, че тази стратегия е една възможност да се гледа напред, да се обърне страницата, да се отдалечим от кризата и не на последно място, имайки предвид, че 4 от 8-те държави не са държави членки, а са страни кандидатки за членство в Съюза, мога да кажа, че последното послание беше, че тази стратегия може да помогне е, тяхната интеграция. Става дума за държави от западните Балкани. Имахме четири семинара по време на конференцията, където обсъждахме за заинтересованите страни темите, действията, приложното поле на всеки един от стълбовете които са част от тази стратегия. Какво се случва сега? Да, приключиха консултациите с заинтересованите страни, сега анализираме хилядите идеи, които получихме пред предишните фази, както и четвъртък и петък конференцията в Атина. Сега ще преминем към изготвянето на самата стратегия и плана за действие, защото трябва да има и съобщение и план за действие към нея. Ще предложим една прагматична стратегия, където фокуса ще бъде върху определен брой, ограничен брой общи предизвикателства. И тези действия, ограничени на брой, трябва да бъдат там, където е нужно добавена стойност на ниво регион. Общата цел на стратегията е насърчаване на устойчив економически и социален растеж, създаване на работни места и просперитет в Адриатическо-юнийския регион, Допълнителна цел на тази стратегия е да изиграе важна роля в насърчаване на интеграцията на Западните Балкани, т.е. тези четири държави, които участват. Сега съвсем накратко имаме четири различни стълба. Името, което дойде от дискусията, беше Син Растеж. Тук се включват теми като аквакултура, рибно стопанство, сини технологии, морски услуги. Втория стълб е свързаност, свързване на региона. Тук включваме транспорт, енергийни мрежи, морски транспорт, който е важен в този район, но и сухопътен транспорт и интермодален транспорт. Пак повтарям, енергийни мрежи, връзка между мрежите на отделните държави. Това е изключително важно поне така твърдят заинтересованите страни за развитието на региона. Третият стълб е свързан с околната среда, качеството на околната среда, морската околна среда, разбира се, но и тази на сушата. Биоразнообразието също се споменава в региона. И последният стълб е туризма темите, които са записани тук, са онези, които бяха представени в Атина. Но информацията, която получихме от конференцията, всъщност е, е, ще промени малко имената на тези теми. Те ще бъдат нещо като диверсификация на продукти и услуги, управление на устойчивия туризъм и така нататък. След това хоризонталните въпроси, изграждане на капацитет, то е особено важно в райони, където няма институционален административен капацитет. И също така и комуникация. Комуникацията е изключително важна. Казах, научно-изследователска дейност, бизнес, това също е хоризонтален елемент. Следващите стъпки. От сега до юни Европейската комисия трябва да изготви своето съобщение и плана за действие, като взема предвид цялата информация, която е получила Целта е Европейската комисия да приеме тази стратегия, това съобщение, пълна за действие, около средата на юни 2014 година. След това стратегията ще бъде дадена на вниманието на съвета по общи въпроси на 24 юни, все още е гръцко председателство. Идеята е там ще се обсъди съобщението. И стратегията ще бъде дадена след това на италианското председателство, където очакваме приемане на стратегията. А, съвета би трябвало до есента да я одобри. Такъв е мандата на съвета, поне преди края на 2014 трябва да стане това. Веднага след одобрението от Европейския съвет ще започне прилагането на тази стратегия преди края на годината. Последен слайд и последно послание. Макрорегионалните стратегии, както знаят, нямат специално заделени средства за себе си. Това не означава, че няма средства за тях. Напротив, има много средства, много ресурси и сега сме в началото на новия период, така че макрорегионалната стратегия всъщност цели да използва всички фондове, за да може те да бъдат подчинени на общите цели в региона. Така че макрорегионалната стратегия и тази и другите ще бъдат част от планирането и програмните документи за новия програмен период. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. господин Хризо Келос. Е, ήθελα να κάνω е, Имам няколко въпроса. Вие говорихте за четири стълба. Каква е връзката между тези четири стълба, например, като говорим за енергетиката. По какъв начин се отнася тя към околната среда? Имаме електропроводите, газопроводите, но търсим ли някакви устойчиви модели, възобновяеми енергии? Да вземем туризма. Какво се прави тук? за корабите. Може ли да се каже, че те те първа ще разчитат на възобновяеми източници? Планира ли се екологично? Така или иначе, ние бихме искали инвестициите да бъдат екологични инвестиции, поне при фонда за сближаване. Аз съм участвал в някои от тези разисквания и се боя, че до някъде подходът е остарял. Ето да вземем тези огромни кораби, които се използват от круизите, доколко е устойчиво това. Ето преди малко обсъждахме равенството между половете. То включено ли е? Защо да не потърсим научените уроци от други области? Например, макрорегионите, както Балтийския регион, виждаме, че сега се инвестира в мрежи за втечнен природен газ. Би трябвало и ние да търсим някакви възобновяеми енергоисточници – Малко се боя, когато обсъждаме регионалното развитие. Като че ли планирането проистича от доста устарели модели. Ето да вземем пристанищата. Какви са връзките между тях? Защо да инвестираме в пристанищата, ако те ще бъдат обслужвани само от круизни кораби два пъти в годината? Не е ли по-важно да мислим за альтернативни форми на туризъм? Изобщо за екологични формати ли говорим или за старите формати? Обикновенно казваме, че ние искаме да работим в името на опазването на околната среда на макрорегионите, но това, което чуваме, ми звучи като нещо от преди 10-15 години. Има ли други коментари? Не. Бихте ли отговорили? Thank you for, for, for, your, for your remark. I may... Благодаря ви за изказването. Може би ще дам думата на колегата до мен. Но първо няколко думи по това, което казахте. В случая става дума за макрорегионална стратегия и мисля, че ние всъщност имаме шанса да се получим именно от направеното до тук. Има ги научените уроци, има го натрупания опит при макрорегионалните стратегии, така че ние обикновено търсим фокуса. Тръгваме от ограничен набор приоритети, примерно при Балтийския регион имаме тези приоритетни области и теми, както знаете, и след това работим по-нататък. Но така или иначе се водим от макрорегионалните стратегии и като структура, и като съдържание. Вие говорихте доста за енергетиката. Трябва да кажа, че не говорихме изрично за устойчивото развитие, защото за нас то се разбира от само себе си. Ясно е, че стратегията търси устойчив туризъм. Единият от стълбовете е именно опазването на околната среда. И когато разговаряме с националните органи и заинтересованите групи, ние вземаме тяхното мнение под внимание. Това, което представих е резултата от допитването, но разбира се, всичко, което може да се прави по-добре на национално ниво, си остава на национално ниво. За нас ключовата фраза е добавена стойност и добавената стойност идва от работата по проблемите тогава, когато би могла да се свърши по-добре при сътрудничество между държавите членки. Например, още от самото начало решихме да насочим вниманието си към мрежите. Междусистемните връзки. Като за нас е важна зелената енергия. Разбира се, аз не съм специалист по нея, но има какво да използваме като научено. Във всяка държава членка същевременно се разработват альтернативните енергоисточници, но те имат смисъл само тогава, когато имаме и междусистемните връзки, така че альтернативната енергия да работи ефикасно. За това работим по междусистемните връзки, най-вече в е, производството и разпространението на електричество. Същевременно, нашата цел не е да се изгражда огромна инфраструктура. Основното е да използваме вече съществуващата структура по по-добър начин. Също така би трябвало да се планира по-добре. А като говорим за туризма, основната цел е да се подобри качеството. Да се мисли и за това как се управлява туризма, доколко има достъпност – трябва да сме сигурни, че държавите членки се съгласуват в достатъчна степен, за да може туристическия пазар да е достъпен. Това мога да кажа преди да дам думата, ако позволите, на колегата ми, която ще каже няколко думи за туризма. Но нека ви уверя, намерението ни съвсем не е да планираме старомодно отгоре надолу, напротив. Планираме отдолу нагоре. Макрорегионалните стратегии не са нещо налагано от комисията, самите държави членки ги искат и то настоятелно, а ние им помагаме, улесняваме тяхната работа при разработването на тези стратегии, като Обикновено се допитваме до много широки кръгове от заинтересовани лица. Също така се стараем да подходим новаторски, а и да стъпим върху наученото от други макрорегионални стратегии. Сега може би колегата ми... Няма какво толкова да се добави. Добър ден на всички! По-скоро исках да кажа, че работим и с други генерални дирекции, като ГД околна среда. По всеки стълб отчитаме позицията и на другите генерални дирекции, както и опита натрупан по други макрорегионални стратегии – със сигурност се стремим във всеки стълб да вградим екологичното измерение. Точно това казахте и вие. Опитваме се да го правим, а що се отнася до туризма, наистина на нас не ни трябват огромни инфраструктури, тъй наречените бели слонове, които са твърде големи и непотребни. Не, търси се една туристическа среда, която да щели околната среда. Много ви благодаря. Доколкото разбирам, можем да приключим работата по тази точка от дневния ред. Трябва да ви уведомя, че въпросите в дневния ред на координаторите ще бъдат разгледани чрез писмената процедура. Няма да има заседание на координаторите. Следващото ни заседание е еднодневно, понеделник, 24 февруари. В Страсбург заседанието ни е кратко, но много важно, защото ще гласуваме становището за многогодишната финансова рамка. Разпускам заседанието и ви благодаря.